Dear colleagues. Уважаеми колеги, добър ден, моля заемете си местата. Ще започнем нашата среща. Подгответе се с, с вашите слушалки, защото ще говоря защото ще говоря литовски. ta garbė kaip buvusiai komiteto pirmininkiai. Продължаваме. Продължаваме нашата работа. Ще председателствам временно е, комисията по права на жените и равенство между половете трябва да съставим бюрото. Това означава председател и четирима заместник председатели, които са четири. на базата на член 213 от правилника за функциониране на Европейския парламент. Лукачевска, Хасберг, Копана – Това са кандидатите за заместник председатели. Нека да изберем председател. Имаме достатъчно кворум. Срещата може да продължи. А, нека чуем номинациите за председател. Благодаря, госпожо председател. От групата на а, социалистите и демократите предлагаме Евлин Регнер от Австрия. Благодаря, господин Прицън. Госпожо Прицън. Okay. Pirmiausia, aš noriu paklausti, ponios Evelin Regner, ar sutinkate? съгласна ли сте? да бъдете кандидат за председател на комисията? Госпожа Регнер е пълноправен член на Европейския парламент. Попълнила е декларацията – за финансови интереси и декларацията за кодекса за уместно поведение. При, предлагам да приемем чрез акламация. Michelle, Chair, I am asking you to give the floor, please, and good luck for you. Отстъпвам ви това място и ви желая късмет. So, thank you very much. Много ви благодаря. Благодаря за доверието. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, за заместник кандидатите искам да е, се представя с няколко уводни думи. Казвам се Евелин Регнер. Аз съм австрийски член на Европейския парламент. От 10 години съм тук. Така че бих казала, че имам доста опит и все още съм много ентусиазирана за нашата европейска а, работа. Аз съм а, майка на две деца, но също съм феминист и съм синдикалист. знам, че нищо не е даденост и тук в нашата зала, особено в Комисията по правата на жените, трябва да се борим за всичко, а, трябва да се борим за равни права между всички и за всички. и ще се борим за Европа, в която жените не са жертва на насилие. И аз искам да няма разлика, без значение кого обича, какво желая някой, трябва да спрем дискриминацията на хората от а, групата на ЛГТБИ. За мен е а, за мен е чест да съм председател на тази комисия. Смятам, че тази комисия е форум, от който можем да се борим за правата на жените и за равноправенето между половете. Първо, да, жените трябва да бъдат финансово независими. Това е изключително важно. Няма значение дали сте мъж, жена, кой сте, кого обичате. Ние трябва да заздравим нашите сили и да се борим за това. И, и, и това е част от ДНК-то на Европейския съюз. В продължение на десетилетия сме работили за това, но все още предстои да бъде направено доста. Трябва да се борим срещу а, реакцията, а, срещу правата, защитата на правата на жените и правата на ЛГТБИ. Нека това да бъде приложено навсякъде в Европа и е наша отговорност жените а, да правят своя избор за телата си. Трябва да се борим за това и да постигнем равенство между половете в економически и политически план. Аз съм докладчик за жените, които участват в управителните бордове. И се радвам, че най-сетне съвета приключва с работата по това досие, но все пак мисля, че ни предстои много работа и ще се справим. Всички заедно, заедно ще се изправим и ще защитаваме е, тази кауса, заедно с подкрепата на всички вас, с подкрепата на заместник-председателите, които ще изберем сега. Ето защо преминаваме към следващата точка от дневния ред избор на заместник-председатели. Трябва да следваме правилника. Е, разполагаме с необходимия форум както вече беше посочено. Сега отправям покана за издигането на кандидатури за първи, втори, трети и четвърти заместник председател. Кой ще предложи кандидатурите? За първи председател. Parte do grupo GUE NGL apresentamos como кандидата. От групата на GUE представяме представяме Охения Родригес Палоп. Благодаря. Къде се намира тя? Госпожо Родригес Палоп, съгласна ли сте с това предложение? Да, много ви благодаря. Right now I confirm that you... Сега потвърждавам, че вие сте член на комисията ФАМ – и че сте подписали декларацията за финансови интереси и декларацията относно кодекса за уместно поведение. Сега предлагам да ви изберем чрез акламация. Всички, които са за. Congratulations. Congratulations. Поздравления. Ще ви помоля да се присъедините към нас на трибуната. И сега преминаваме към следващия избор на заместник-председател. So Uh, Now we come... Uh, Поздравление и сега преминаваме към избора на втори заместник-председател. И тук отново очаквам да чуя вашите кандидати. Госпожо председател, за мен е удоволствие да номинирам Гвендалин Делбос Кофилд за втори заместник-председател. Госпожо Делбо Скофилд, съгласна ли сте? Чудесно. Съвсем гладко минава всичко. Аз също потвърждавам, че вие сте постоянен член на комисията и сте попълнили надлежно декларацията за финансови интереси и декларацията относно кодекса за уместно поведение. Затова предлагам да преминем към избор чрез акламация. Поздравления! И добре дошла! И добре дошла на трибуната. Committee in harmony. Uh, И сега преминаваме към избора на трети заместник председател. Вече познавате процедурата. Кой ще номинира нашия трети заместник председател? E От името на Европейската народна партия госпожа Елизабет Розенберг, Съгласна ли сте? Благодаря. Поздравления за това, че ви а, избраха и да, аз приемам. Отново потвърждавам, че вие сте постоянен член на комисията. Ще сте попълнили декларацията за финансови интереси и декларацията по кодекс за уместно поведение. Госпожа Возенберг. предлагам да преминем към избор чрез акламация. So, gratulation and... Поздравление! Поканена сте да се присъедините към нас. Още един заместник председател. Доста жени седнаха тук и в името на а, разнообразието искам да чуя предложение за четвърт заместник председател. Госпожо председател, съгласна съм. Действително време е за мъж да се присъедини към подиума. Робърт Пьедром предлагаме. Робърт Пьедром. Ако сте съгласни с това предложение, първо, госпожо председател, поздравление. Тъй като съм последен, е, мога да разбера как се чувстват обикновено жените. Затова приемам. За мен е чест и удоволствие. Благодаря ви. Uh, Според правилника потвърждавам, че вие сте подписали декларацията за финансови интереси и декларацията относно кодекса за уместно поведение, както, и, е, уместното поведение, както и че сте постоянен член на комисията. С това е, вече бюрото е пълно все пак ви призвавам отново а, да изберем чрез акламация, въпреки че, вече чухме аплодисменти. zum Schluss müsste man 6 noch das so. Uh, и накрая искам да кажа, че съм много доволна да съм тук в компанията на тези местни председатели. Мисля, че тази комисия е, ще бъде борбена комисия, която се бори за нашите права. С нетърпение е, очаквам да започнем нашата работа и да работим съвместно. И накрая няколко съобщения от председателя. Първо, календара за срещите на комисията за до края на 2019 година. По имейл сте получили календар с срещите и това може да бъде открито също онлайн. Ако няма никакви възражения, то тогава а, този а, календар, този график се приема. Имате ли възражение по графика? противен случай се приема. Не виждам никой, който да възразява, затова преминавам. Езиковия е, режим на, е, на председателите, на заместник-председатели. Вие сте получили това по имейл и също може да бъде е, намерено онлайн. Ако не възразявате, се приема, няма възражение, приема се. И накрая разполагате с един пакет за добре дошли 2019 година. Можете да го намерите е, по местата си. Е, цялата тази информация също може да бъде намерена онлайн на всички езици. Следващата ни среща е на 24 юли в 9 часа. Това ще бъде преди е, края на сезона и преди началото на вакансията. С тези думи приключвам нашата среща. Много ви благодаря. Очаквам нашата съвместна работа.